day, good day to you all. Be welcome and be seated. Please be welcome to this morning session of the Libe Committee. Добър ден, заповядайте на нашето заседанието. Сега трябва да кажа, че не сме много заети. Not so dense е натоварен дневния ни ред. Мисля, че ще се оправим. И така, няколко часа имаме само работа днес. Няколко са точките от дневния ред. Те са важни. Надявам се да успеем. Три точки трябва да покрием днес. Първо, приемане на дневния ред. Това е 12-то заседание на комисията Либе в видеоконферентен модус на работа в контекста на коронавируса. Искам да ви благодаря на всички ви, на всички, които сте тук и всички, които присъствате виртуално посредством видеоспособи. Благодаря за разбирането и търпението. Да се преодоляват трудностите, през които преминаваме. Техническият инструментариум, който ни помага да комуникираме, да обменяме становища от разстояние. Ако има проблеми, моля, кажете ни, за да може да ви се помогне технически. Имаме превод на 7 езика. Английски, френски, италиански, испански, холандски, немски и български. Онези, които вземат думата по телефона или с аудио връзка, няма да получат превод. Разбира се, че ще ви дам думата, но превод няма да има. Искам да ви припомня, че ви приканваме да говорите гладко, народния си език, така че да можете да бъдете преведени на езиците. Приемахме дневния ред, но видях, че Софи вдига ръка. По процедурен въпрос ли? Съвсем накратко, вие споменахте езиковия режим и техническите проблеми. Може ли да ни кажете какво се случи с искането, което отправих преди две седмици, да пишете на председателя – по отношение на хонорованите преводачи. Sure it's been done yet. Мисля, че не е направено още. Антуан не можа да дойде, той е ръководител на секретарията. Трябваше да пътува до Франция и заради положението с COVID е в карантина. Извинявам се, че нямам отговор сега, но ще ви отговоря. През едните часове ще направя така, че да видим какво се е случило с писмото за хонорованите преводачи. Благодаря ви. Now, I said that... И така, казах че приехме дневния ред, нямаше проблеми по това. След това препоръките на координаторите. Доколкото разбирам, по писмената процедура става дума за поправка на бюджет 5, за бюджета 20 та година. Става дума за кризата в Сирия и съответно кризата в Йордания, Ливан и Турция. Може да намерите документите в папките. Преминаваме към самия дневен ред. Става дума за изпълнението на регламента Дъблин 3. Докладчик по въпроса е колегата Фабиен Келер от Реню. За съжаление, има извинения тук. Поради актуализация на версията не всички езици, няма писмен превод на всички езици. благодаря ви, но ще чуем колегата Келер, което ще излезе със своя доклад. Ще й дам 10 минути и след това докладчиците в сянка ще вземат думата по този въпрос. И така започваме с докладчицата. Заповядайте, госпожо Келер. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми колеги, поли... европейската политика на предоставяне на убежище не функционира. Пикът 2015-2016 на миграцията показа какви са големите проблеми на политиката за предоставяне на убежище. Затова реформата на пакета, която бе представена през 2016, а всички сте запознати с нея, е блокирана в съвета. И Европейският парламент при предишния законодателен мандат, особено с доклада на Сесилия Викстрем, държи на реформа на Дъблинския регламент и той бе прият през 17-та година с голямо мнозинство. През септември е, председателката Вондерлайн говори за нов пакет за обежище и миграция. Очакваме да бъде публикуван този доклад. В този контекст ние започнахме да правим оценка на изпълнението на Дъблин 3, като целта е да покажем какво се случва по-настоящем, какви са плюсовете, минусите, слабите места. Е, Дъблинския регламент полага критериите, за да се определят съответните държави, които да са отговорни за търсене на убежище. Този проект доклад почива върху различни а, е, заинтересовани страни, които са изразили своето становище. Разглеждам и местното изпълнение и на национално и на европейско ниво. Разглеждах и положението в Румъния, в Франция, в Холандия, в Германия и в Италия и в Гърция. Срещнахме се в тези държава е, национални органи, срещнахме и с представители на много асоциации, НПО, които забележително се справят с помощта за меж... на бежанците. Продължихме също така господин председател Лопес Гавляр, под вашето ръководство през февруари, 19 февруари, направихме едно изслушване с нашите агенции, с експерти, както и с представители на държавите и НПО. Мисля, че изследването е много добро, има много интересна информация за изпълнението на различните разпоредби на Дъблин 3. Що се отнася сега до формата? Този доклад се състои от две части. От една страна има изложение на мотивите, има описателна част с факти, която почива върху данните на доклада на EPRS. След това има проект за резолюция. Тук става дума за тази част, към която можете да подавате изменения и по които ще говорим сега. Проектът за резолюция е много кратък. Аз спазих броя на думите, които са наложени. И заедно а, с вашите изменения се надявам да излезем с нови идеи и ние от Реню също може би ще го направим. Тук всъщност, както казах, разглеждаме Дъблин 3 и изпълнението на други текстове от пакета по обежище и въздействието, приложението а, на тези други инструменти върху регламента. Това е една глобална политика на Европейския съюз и ефикасността на законодателните инструменти трябва да бъде разглеждана заедно, а не по-отделно в отделни силози. Затова в тази резолюция сме включили много повече елементи и разбира се имаме и конкретни предложения по Дъблин 3. На първо място трябва да кажа, че изпълнението на регламента номер 3 е, е недобро и има непропорционална тежест така върху държавите членки. Унези, където влизат мигрантите, получават огромна тежест, а другите не им помагат. Хотспотовете не могат да наваксат. 92% от влизащите влизат през Средиземно море и основните държави са Италия, Нидерландия, Германия и други. Трябва да се определи къде да се поиска убежище. Има доста пречки тук обаче и най-вече липсата при регистрирането на искания в Евродак. Има иерархия на критерии там, административните елементи в Дъблин са тежки – много са сложни, особено за онези, които търсят убежище, но дари и за онези, които ги обработват. Процедурата а, Дъблин отнема изключително много и човешки ресурси, и а, финансови ресурси. Само 18% от трансферите са направени. Това е неприемливо. Има много хора, които работят в тази посока и това е неприемливо и за онези, които обработват документите и онези, които чакат от 8 до година, 8 месеца до година и в крайна сметка трябва да се окаже натиск върху обработката на документи. Има различни пречки, както споменах. На трето място, преминаването на мигрантите, в крайна сметка трябва да бъде взето винаги предвид. Особено второто движение е голям проблем а, при търсенето. Става дума за пътуване а, на лицето от там, където е поискал лицето обежище в друга държава. Има голямо увеличение на това движение и има драстично увеличение също и на броя на процедурите четвърто място, проблемите в този е, регламент са и в човешки план. Неефикасността на този регламент най-вече тежи на самите мигранти, които вече са минали през изключително голяма травма, като са пътували. Постоянното чакане. Е, искам да спомена също и, че не се приема събирането на семейства. Много често няма достатъчно информация, не се отговаря на стандартите на европейското право. И Що се отнася а, до този регламент, а, смятам, че е много важно да излезем с конкретни предложения. Има пет а, ключа, според мен. Първо, принципа на солидарност, един от ключовете. На второ място, основните права да бъдат в сърцевината на Дъблин. На трето място да се упрости процедурата и да се намали драстично забавянето и крайните срокове. На четвърто място спазване на принципа на единно място за подаване на искането за обежище и след това сближаване и на подходите на държавите членки. И така, уважаеми колеги, аз съм на ваше разположение за обмен на становища и да работя с вас, за да обогатим този доклад. Благодаря ви, госпожо Келер. Като председател на тази комисия трябва да кажа, че очевидно, че положението наистина е много лошо, непоносимо е. Липсата на солидарност е ужасяваща, особено сред държавите, които споменахте всички подробности. Тези проблеми, според нас, са изключително важни, за да се деблокира този пакет, пакета миграция, по който няма сътрудничество. Истинско сътрудничество, лоялно сътрудничество. не само желание, но и мандат по Лиссабонския договор, както е записано, за да се работи за бъдещето на новия пакет за миграция и убежище. Ако няма промяна на Дъблинския регламент, това, което описахте, няма шанс за останалата част от пакета и да се покаже разликата, която би могла да настъпи. И така, нека сега да започнем да изслушваме докладчиците в сянка. Нека да започнем с Тобия Стобе от НП. Заповядайте. Uh, you, Sharon. Благодаря, господин председател. Госпожа Келер, благодаря ви за работата ви като докладчик. Позволете ми да кажа няколко по-общи неща по Даблин 3. Напълно съм съгласен, че този регламент беше подкопан след кризата от 2015 година. Системата е под натиск, тя се провали, което сериозно накърни доверието към държавите членки. Относно доклада, считам, че в него се съдържат много неща, които са констатирани като слабости в доклада. Споделянето на информация между отговорните органи в държавите членки – трябва да се подобри. Всички държави членки в бъдеще трябва да имат по-хармонизирани действия. Това е ключово за добро функциониране на регламента Даблин. Това е засегнато в доклада. Считам, че този доклад би се подобрил, ако се фокусираме в по-голяма степен върху регламента Дъблин 3. В доклада към момента се говори за сигурните държави, за връщането, за механизма за преразпределяне. Разбира се, това са важни въпроси, които трябва да се обсъдят от парламента в рамките на предстоящия пакт по миграцията. Считам обаче, че най-доброто за нашата комисия на този етап е да се постигне широк консенсус по заключенията на докладчика, свързани с регламента Дъблин 3, да се постигне широка подкрепа и да работим на тази база, а не да включваме всички останали неща, които в бъдеще ще обсъждаме в рамките на пакета по миграцията. В четвъртък предстои среща на докладчиците в Сянка. Аз очаквам да осъдим тези въпроси, но действително е важно да се концентрираме на този етап, най-вече върху регламента Даблин 3. Благодаря ви, господин Тобе. Петро Бартоло има думата от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. На първо място искам да благодаря на колегата за извършената работа и за ангажименти. Нейният текст ясно показва, че настоящата система Дъблин не функционира. И мисля, че всички са съгласни с това. Защо обаче не функционира е въпроса. Трябва да кажем съвсем ясно, че критерия за първа държава на влизане прави системата неефикасна и несправедлива и остава отговорността за управлението на търсенето на обежище на държавите по външните граници. Приложението за реформа на Дъблин, това е гласувана 17-та година от парламента, ясно подчертава различните решения, както и слабостите на регламента – Искам да спомена само част от тези слаби моменти. Има много, но някои от тях са следните. Например, факта, че отделното разглеждане не винаги се прави адекватно и систематично. Още нещо, липсата на координация, формална координация, не дава възможност да се спазят сроковете, предвидени в регламента. Използването на задържане, което често не отговаря на европейските а, нормативи, както и установяването на семейни връзки. Всички тези слабости водят до голяма неефикасност. И в заключение парламента вече прие позиция, а, за да може да повишим доверието между държавите членки посредством един механизъм за автоматично преместване и задължително преместване. Мисля, че работейки по текста, трябва да се съсредоточим, както каза и колегата, върху тези аспекти, а не върху елементи, които не са сред целите на доклада. Например, репатриране, както или списък на сигурни трети страни, които се споменават в първия вариант на текста. Благодаря на докладчицата. Сигурен съм, че ще успеем да работим отлично по този файл, който е толкова важен. Благодаря ви. За Обнови Европа докладчик е господин Абир Ал Салани. Не? А, ah, yes, yes, of course, of course, of course, of course. got... Да, извинете. Моя грешката. Да, докладчикът е от Реню. Ерик Макарто. Е. Карем. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Фабиан Келер за проекто доклада и за отличното ни сътрудничество в подготвителния етап и също изискването да се проведе изследване от страна на службата за изследване на Европейския парламент. Процент трябва да се има предвид. Когато даваме само общата цифра, трябва да имаме предвид и какъв е процента от населението, за да получим по-ясна представа за миграционния поток. Ние трябва да се дадем сметка за провалите, за които се говори в доклада, да поискаме реформиране. Всички сме съгласни, Петро го каза, също представители на ЕНП го каза, че Дъблин трябва да се реформира. Вече три години, откакто Европейския парламент даде своето мнение по реформата на тази система но държавите членки затрудняват вземането на решение и това е истинска пречка за доброто сътрудничество между държавите, между институциите, тъй като в съвета знаете, че се изисква единодушие с, за вземането на решения. Тази система остава в недопустими условия търсещите обежище на островите в Гърция в резултат на взаимоотношенията между Гърция и Турция. Необходимо е обаче да се обърне повече внимание на осигуряването на достойни условия. Освен това, трябва да се преразгледа въпроса за страната, която ще отговаря за разглеждането на молбите за обежище. Именно тук тръгна кризата ясно се критикува в проекто докладът прилагането на този принцип. Трябва да се наблегне на европейската солидарност, равноправно да бъдат разпределени търсещите убежище на територията на Европейския съюз. Иначе само ще увеличим броя на горещите точки, ще влушим положението. Както каза и колегата от НП, ние трябва да насочим вниманието си преди всичко върху реформирането на Дъблин. Казаното от Фабиан Келер показва ясно, че това е общ подход към проблематиката, свързана с миграцията. Трябва да се обърне сериозно внимание на това как се отразява този регламент върху търсещите убежище, върху държавите, които отговарят за разглеждането на техните молби. Надявам се в следващите ни срещи да изчистим тези неща. Искам да благодаря на докладчика. Очаквам да работим съвместно. Извинете, господин Карем, обърках се с списъка на изказващите се. Сега искам да дам на докладчика в сянка от групата на ИД, Анастасия Тардино. Тя не е в залата. Извинете ме. Извинявам се, госпожо Тардино, че пропуснах а, вашата група и сбърках. Извинявайте. Грация, президенте. Благодаря, председател. Не се притеснявайте. Искам да благодаря на колегата Келер за извършената работа по тази тема, тъй като това е много сложна тема наистина. Сред положителните елементи е, виждам, че колегата казва, че репатрирането е основен елемент, за да се види тази система. И голямата част от исканията днес не се и Това е един подход, който вече се видя, особено а, имайки предвид принципа на а, точка на първо влизане. Както вече бе казано. И реформата на Дъблин, която почива на автоматично преместване съветът няма да я приеме. Така че, като че ли ще продължим да правим грешките от предишния мандат. Ние като група ще излезем с изменения, те почиват върху някои основни принципи и аз искам съвсем накратко да ги спомена. На първо място трябва да има ясно а, и твърдо управление на външните граници и дори а, спиране на кораби. Да се направят центрове на идентифициране на мигрантите в държавите по транзит, особено в Северна Африка, да се реформира системата на репатрирането, за да може да и не бъде толкова тежка процедурата, да се актуализира системата за търсене на убежище, за да не тежи това. Да се подкрепят економическите стимули е, в държавите по происход и да се подобрят условията на живот е, там по места и да се изкоренят причините за миграцията. И след това трябва да има рационализация на процедурите в съответните държави, така както вече бе казано. Е, има много оспорвания на решението за миграция и това тежи на нашия гръб. Благодаря. Екаре. Патрик е Яки има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за проекто доклада, където се съдържат а, а, много статистически данни. Що се отнася до а, изпълнението на настоящия регламент Таблин. Съгласен съм с докладчика, че има сериозен проблем с това, че малко на брой държави членки са най-силно засегнати. Но въпреки това отчасти се счита за положителна сегашната система. Ние получаваме Обратна е информация, която е положителна, например, относно обмена на информация, обмяната на добри практики, също използването на базите данни, Евродак, също подкрепата, която се оказва на децата и малолетните от специализирани служители. Но трябва да се направи повече, за да се подобри механизма за борба с незаконните практики и незаконната миграция. Спешно е необходимо да се подобри капацитета за закрила и да се подобрят и процедурите за връщане за да не се стигне до безконтролните притоци от 2015 година. Ние трябва да отчетем заключенията на съвета от юни 2019. Баланса трябва да се запази между отговорността и солидарността. Искам отново да благодаря на докладчика. Съгласен съм че трябва да се фокусираме върху регламента Дъблин 3, както каза и колегата. Очаквам следващото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря ви много. Благодаря. Приключихме с този кръг но а, искам да дам думата на Корнелия Ернст от името на Обединената левица. Госпожо Ернст. Благодаря ви. Най-напред искам да благодаря на докладчика. Добре е, че имаме възможност да обсъдим този доклад. Това е ключов въпрос за Европейският съюз, общата система за убежище. Но щяхме да постигнем много повече напредък и щяхме да спасим много повече човешки живот, ако резолюцията на Европейския парламент от 2017 година беше взета по-насериозно от съвета и ако беше прият пакетът, който предлагаме. Ние излязохме с множество предложения, ако бяха прияти, щяха да бъдат много подходящи за бъдещата процедура по Дъблин. Ние не искаме да се удължава настоящата процедура, да има нов проекто модел. Ние трябва да сме много по-откровени, когато обсъждаме тази тематика. Трябва да отчитаме също достойното отношение към хората, да имаме предвид също и онези, които се работят по външните е, граници на Съюза, да имаме предвид, е, е, че хиляди загубиха живота си в опит да стигнат до Европейския съюз. Също особено внимание да се обърне на по-уязвимите, като децата и жените, но бреговата охрана на, на Турция не оказваше такава помощ. Също трябва да имаме предвид състоянието на горещите точки на гръцките острови, където условията са ужасяващи. Не се допуска костирането на някои кораби с мигранти. Видяхме какво се случи напоследък по границата между Харватия и Словения. Какво е отношението към някои от мигрантите, които искат да пресекат границата. Някои от тях са били ограбени, така че ситуацията е катастрофална. Очевидно е, че трябва да обърнем повече внимание на мигрантите, на държавите, които са извън Европейския съюз, трябва да получат подкрепа. Те не трябва да са единствените, които да поемат тежестта за мигрантите и търсещите обежище. Всички трябва да поемем общо отговорност. Сегашната система не е подходяща за 21 век. Ситуацията трябва да се подобри. Това е очевидно. И това се предлага от някои от а, изказалите се. Но ние се нуждаем от една нова система, която се основава на солидарност. И в заключение – трябва да отчитаме индивидуалното право на обежище. Този принцип трябва да остане. Някой желая този принцип да се заличи. Става дума за хора, които идват от трети държави, но тук става дума за правото на обежище и точка, независимо от къде идват хората. Благодаря ви. Доколкото разбирам, има и други депутати, които искат да се включат в дискусията. Пред мен е списъка. Надявам се, че имам верния списък. Започваме с Биргит Ципел от социалистите и демократите с видеоконферентна връзка. Чувате ли ме? Първо, искам да подчертая, че проблемите с Дъблин не започнаха през 2015 година. Тогава просто стана ясно, че регламентът Дъблин просто не функционира. От самото начало искам да потвърда казаното от преждоговорящата ние трябва да разглеждаме молбите на всички, които искат убежище в Европа. Ние трябва да се занимаваме с всички, които пристигат на границите на Европа. Ние не трябва да ги връщаме веднага, дори ако те идват от е, сигурна страна или са минали през е, сигурна транзитна страна. Е, госпожа Келър настоява наистина на солидарността. Може би не е достатъчно подчертана в нейният доклад, но трябва наистина да се подчертае по какъв начин солидарността да бъде споделена. Благодаря Биркит, господин Ал от Риню на видео с видеоконференция ли ще се включи или е тук. Имате думата. Благодаря, скъпа Фабиен, за този доклад, който е наистина е, много е, своевременен и много необходим.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 Смятам, че решенията, които предлагате, са наистина едно подобрение към регламента и са много своевремени и необходими. colleagues said that it might be blocked in the council. Well, we are parliamentarians and we have to do our job. I wish just that the council took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 Ще се опитам да бъда много кратък. И аз бих казал, че може би не трябва да излизаме отвън отвъд това, което е написано в доклада. Работиме с Лина Дюпон и други по процедурите. и ще излеземе с становище. Тук може, може би има нещо, което се повтаря и трябва да избегнем повторенията, но при всички случаи ви пожелавам много добър успех. Благодаря. Имам още двама души. Госпожа Лаура Ферара от Независимите. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на колегата Келер за извършената работа. Благодаря за доклада, който представи. Този доклад е изключително важен, тъй като той ни дава възможност да покажем и политическата гледна точка за положението, в което продължаваме да живееме по отношение на управлението на миграционните потоци. Очакваме новия пакет, който Европейската комисия ще представи и силно се надяваме той да съдържа едно решение на онези структурни липси, които се забелязват в дъблинската система до момента. Структурни липси, които могат да се преодоляват единствено и само с един механизъм на раз, автоматично разпределение и задължително разпределение, както е предвидено в договора за функциониране на Европейския съюз, т.е. сътрудничество и поделяне на отговорността. Силно се надявам, да не се чуят ясно онези слухове а, за това, че се мисли от комисията за една процедура филтър на външните граници. Един филтър, който няма нищо друго да направи, освен да натовари държавите по първо влизане. Виждаме, че една трета от държавите членки поема 90% от търсещите обежище и съответно една първа стъпка би била увеличаване на тежеста, като че ли, от другите държави членки, а не да се продължават процедури и удължават процедури, които са тежки и които всъщност водят до това вторично пътуване или преместване, срещу което искаме да се борим. Има механизъм за солидарност, да, но мисля, че е добре да мислим и за нещо по-амбициозно, нещо по-смело. Истинско европейско право за предоставяне на убежище. Имаме сега норми, имаме обща система, но след това държавите членки са тези, които трябва да прилагат закона си. Виждате по процедурите, сроковете, какви големи разлики има в държавите членки, което води до огромни проблеми и изкривява системата. Международната защита трябва да бъде истинското решение. Благодаря ви. Благодаря. И сега, преди да дам думата на докладчика, някой друг иска ли да вземе думата? Пропуснали съм някого. Някой иска ли да се изкаже? В такъв случай мога само да кажа на госпожа Келер, че че всички изказали се съвпадат техните гледни точки съвпадат и това е така доста необичайно за нас. Всички казват, че регламентът е устарял, няма не се прилага както трябва. Всички държави членки, които се изказаха на темата, казват, че просто регламентът Дъблин престана да функционира целите, които си бяхме поставили, просто не могат да бъдат достигнати. Регламента е неефективен и всъщност никога не е бил ефективен и никога не са постигнали целите, които сме си били поставили. Тоест, самият регламент е бил не функциониращ от самото начало. За това трябва да се намери някакво решение, защото това е от огромно жизнено значение за целият пакет миграция. Необходимна е солидарност, необходимо е да се подпомогнат страните по външните граници на Европейския съюз, така наречените уязвими страни. Трябва да им е помогнем да управляват потоците на мигранти, на търсещите убежища. Не може останалите страни просто да си затварят очите или да си обръщат гърба. Това е не, наистина не, недопустимо. Може би новият пакт като че ли само замазва нещата, но а, трябва, трябва всички слабости да бъдат поправени. Ние, законодателите, трябва да го направят. Госпожа Келер, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за дебата. Благодаря на всички, които се изказаха и които отлично познават същността на проблема. Всеки един от вас работи в своята държава членка по този проблем и на европейско, общо европейско равнище. Сега ще, ще дам някои така частични отговори. Ще продължиме да работиме с а, докладчиците в Сянка. Благодаря на Бартоло, Карем, Корнелия Ернста, на Патрик Як и на всички онези, които участват в този диалог, който макар и труден е абсолютно необходим повечето от вас подчертаха, че в доклада като че ли отива малко отвъд регламента Дъблин и че трябва, може би, малко да да събера обхвата, да го намаля. Но все пак тук става дума за законодателно предложение и нека да е, подчертая, че има взаимодействие между различните дейности, когато не се извършва правилна регистрация в Евродак, не може да се прилага правилно цялостната политика когато има разлики между визовите режими в различните държави членки, като например в много туристически страни, които дават много визи. Има някои просто, които се възползват от това, искат виза, влизат в страната и след това отиват във втора страна, където подават молба за убежище. Така че то, това е също един проблем, който трябва да се разглежда. Когато националните власти разглеждат по различен начин а, и преценяват по различен начин рисковете в отделните страни. Това също води до възможност и а, преценка от страна на желащите е, убежище да решат къде ще поискат убежище, да се предвижат и така нататък. За това е необходимо да имаме един един списък на е, сигурните страни. Знаете, че това в крайна сметка са, е, им, това е израз на взаимодействието между различните документи между различните нормативни актове и това трябва да се вземе предвид. Сега, тук аз наблягам на механизъма за пренастаняване на основа на обективни критерии за онези, чието молби очевидно са допустими също, също така допълнителна помощ там, където е необходимо, т.е. на различните гранични пунктове. Също така прераз... реорганизирането на центровете за задържане и бързото връщане, за да, не, да няма излишно пребиваване на територията на онези, чието молби са очевидно неоснователни. Така че това са няколкото елементи, няколкото основи, които исках да подчертая. Също така да спомена събирането на семействата, което, което много редко се разглежда като критерия. Това беше основна цел на Дъблинския регламент. Целта е в този регламент да има повече хуманност, нещо по-човешко, защото става дума за човешки животи, за човешки съди, също така и да се преразгледат сроковете, които понякога са абсолютно неподходящи също така е, конвергенцията между държавите членки. Необходимо е да има една единна европейска е, политика, т.е. не можем да наложим един модел, но трябва да съпоставим много модели, за да се постигне едно съзвучие, както и да помогнем на най-експонираните страни, които са по външните граници. Това са така частични отговори на въпросите, които бяха зададени. Благодаря, господин председател. Това е всъщност една подготвителна работа за пакета по миграция, по обежище. Това е нещо като една шапка невидимка. Говорим за нещо, което до сега никой не е видял мисля, че няма да има решение преди регламента, кой, с който ще бъде създаден плана за възстановяване, но се надяваме, че и този регламент ще може да бъде преразгледан, тъй като пан... Пандемията на COVID-19 създаде много проблеми, економически проблеми тук в Европа, така че не е уместно да губим повече време. Надяваме се, че наистина решение ще бъде взето. Благодаря ви за приноса. Говориме за нещо, което е тясно свързано с човешкото същество, с човешките съдби. Благодаря, госпожо Келер, казва председател. Ние наистина очакваме да, да работиме съвместно по вашето предложение. Срокът за изменения е 6 юли, 12 часа. Насене на изменения преди 6 юли, 12 часа. Благодаря ви. Следващата точка е също една много важна и тема, чувствителна тема. Става, става дума за положението в Европейския съюз в областта на тероризма. Мануел Варете, ръководител на Центъра за контратероризъм в Европол, ще ни представи доклада и насоките за 2020 година може би това ще стане по видеоконференция. Господин Наварете, тук ли сте? Имате думата. Добре дошъл. Радваме се, че ще чуем вашето представяне на тази тема. Благодаря ви, председателю. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да представя това и проучване. Technical problems. Can you mend it? Технически проблеми. Дали може да се бъдат поправени? You go again. Можете отново да вземете думата. Искам да говоря с вас за публику... това, което ще бъде публикувано днес. Миналата година излезе доклад който е за тази година. Търсим нови начини на работа. Благодаря ви за тази възможност да представя някои цифри за случващото се през 19-та година. Искам също да изразя благодарност за усилията на разузнавателната общност и също така а, трябва да споменаваме винаги жертвите на тероризма. Заради тях работим. Имаме и количествени и качествени данни за нападанията. Имаме данни и за задържане на хора, които са участвали. Вижда се от държавите членки. Виждате зад мен. Там може да следите и презентацията. Та тук виждате къде се намираме сега Има и информация за осъждания за терористични нападения на базата на, на данни, подадени ни от държавите членки. Докладът ще бъде публикуван след това представяне, така че ще имате достъп до пълния текст на сайта на Европол. Освен това, за да се разбере по-добре къде се намираме, ще се опитам да ви покажа как еволюират нещата в Европейския съюз последните 5 години. И ще се съсредоточа върху някои действия и предизвикателства, както и въздействието на COVID-19 в Съюза. Основното, което е записано тук, виждате общия брой атаки, които Виждате, те намаляват на територията на Съюза. 119 предотвратени. 13 държави членки са били засегнати от атаки. Има стабилно, безтъмен, стабилен брой задържания. Арести имаме в над две трети от държавите членки. Броя на жертвите в Европейския съюз е нисък, но това не трябва а, да ни кара да мислим, че тероризма не е причинил болка и страдания в съюза. Има нападения в Нидерландия, в Париж и в Лондон, Обединеното кралство. 10 човека, 27 ранени през 19-та година, 26 джигатийски атаки и е, няколко в други. Освен това, крайният екстремизъм а, е, оказва жертви, които не само се отразяват, които не влизат в а, е, статистиката, тъй като определението за нападение е различно – в отделните държави. В някои европейски държави има жертви, свързани с насилствен екстремизъм, но в националното законодателство това не се води терористична атака. Ще говоря по това малко по-късно. Преминаваме към следващия слайд. Имаме нападения от сепаратисти, виждате тук етнонационалистични ги наричам и сепаратистки. Това е основния вид, такъв. Повече от половината от атаките са били от такъв тип. Но пък има намаление последните години. Леви, анархистски терористични атаки се извършват най-вече в Гърция, Италия и Испания. Големия брой на джихадистските атаки и нападения от е, крайно десните също трябва да се отбележи. Преминаваме към джихадистските нападения. През 2019 година 14 такива а, плана са били предотвратени, 3 са били извършени, 4, 4 са се провалили. Две трети от случаите, когато е имало планиране от джихадисти, е имало и предотвратяване от страна на силите за сигурността. Две трети са били предотвратени от силите на сигурността. Това продължава тенденцията от предишни години. Тези нападения, които са се провалили, не са били извършени от отделни лица само, а групи. Тоест, почти винаги има и а, са свързани с групи, а не с отделни лица. С по-комплексните нападения, като че ли по-лесно биват прекратявани. Изпълнителите са използвали ножове, пистолети, всички свързани с бомби са били предотвратени. Джихадистите продължават обаче да са част от тези нападания. Продължаваме с случващото се извън Съюза. Тук виждате, че извън Европейския съюз положението продължава да е лошо. Много европейски граждани са били свързани с Даеш или са в Сирия. територията на Даеш е, има много такива групи, които биват изпращани в е, голямата Либия и така нататък. Бележка на преводачите. Качеството на звука е изключително лошо, поради което и страда качеството на превода. Благодаря. Също така, извън Европейския съюз има атаки и в Шри-Ланка 2019 година, където бяха убити стотина души, 17 граждани на Съюза са включени сред тях. Това е свързано и с радикализация. Държавите членки продължават да мислят по този въпрос, да се притесняват от радикализацията в затворите, където много от лицата биват радикализирани. Това ще окаже въздействие и върху сигурността на Съюза. 2019 година има един провален и един предотвратен, едно предотвратено нападение от затворници. 29 ноември имаше нападение в Лондон. преминаваме към терористични нападения от крайно десни елементи. Имаме заплаха, която се увеличава, но броя на тези нападения, които се класифицират като тероризъм по националното законодателство, си остава нисък. Някои държави членки споменават за насилствени инциденти, наричат ги екстремизъм, обаче те не отговарят на правните основания да бъдат преследвани по съдебен път като терористични престъпления. Задържане на крайно десни терористи, тук броя е нисък, увеличаване има 17-18, виждате го, но като че ли нещата тази година не продължават, т.е. 2019 не продължават. Интересно е, че за първи път се забелязват такива елементи, екстремизма или пък може би има по-голямо познание на хората по този въпрос. Важно е да не забравяме, че ниския брой на тези, задължения, на тези задържания не е пряко свързан с насилието, извършено от десните екстремисти. Продължаваме към друг а, феномен а, насърчаване на терористични действия от единични лица. Говорим за Даеш, за Алкайда. Те подкрепят такива атаки в Европа и в други страни. Като че ли не централизирано идва тази подкрепа от отделни лица в ДАЕШ? Призовава се предприемането на действия. Те наричат тези извършители е, светци или хора, които са готови да се пожертват за каузата и съответно ги почитат. Това е, когато говорим за джихадизма. В следващия случай пък се говори за расова война, която те искат да предизвикат. Това е вариант Б. И ги наричат също светци е, и мъченици. Наближаваме, е, наблюдаваме също и крайен насилствен екстремизъм онлайн 2019 година видяхме нападения, които са свързани с такива онлайн общности. Виждате ги през март. Тук съм отбелязал също действия в Нова Зеландия, Крайстчърч, извън Европейски съюз, където имаше и копиране на други действия, има публикуване на манифести и предаване с видеосредства на нападението. Трябва да бъдем особено бдителни преминаваме към крайната левица. Както споменах, всички анархийски действия през 2019 година са извършени в Гърция, Италия или Испания. Броя се е увеличил само в Италия. Има и увеличение на задържанията. Голямата част от тях са по насилствени е, случаи неквалифицирани като тероризъм. Сега преминавам към заключенията за последните 10 години и предизвикателствата. Независимо от намалението на общия брой и на жертви на нападения, държавите членки смятат, че нивото на заплаха си остава високо. Тези нападения са извършени от терористи, често с връзки към джихадистски групи, което добавя към а, осложняване на намеренията им. Те продължават да бъдат голяма заплаха. Там, където има действия на отделни лица, те не се дължат само на влияние от джихадисти, но общо потикване към тероризъм. Има също и лица, които в момента са затвора, които радикализират други и те са сериозна заплаха. Продължават и намеренията да се извършват големи нападения, но имаме много случаи на усуетени такива нападения. Пропагандата се използва също от терористични групи на подстрекателство, радикализация, набиране, оправдаване на насилието и унижаване на жертвите. Нека да спомена една операция през ноември. 12 държави членки с подпомагане от страна на Европол работиха. Там идентифицирахме машината, пропаганда машината на Даеш посредством Мапа Телеграм, заедно успяхме да идентифицираме хиляди такива съобщения. Работихме с държавите членки и за първи път успяхме да постигнем нещо в тази посока. Опитваме се също да видим как тази машина на пропагандата продължава да работи в други посоки. Това безпокои много държави членки. Крайно десните екстремисти продължават да действат. Тяхната работа е в много посоки – има все по-голямо доказателство за връзки в международен план. Социалните медии, онлайн платформите промениха традиционната организационна структура. Какво се случи последните години? Ако погледнем назад, забелязваме през 2016 година, Тогава започна новата ера в борбата с кибертероризма. Работим с държавите членки по обмен на информация от тогава до сега. 50% от информацията в нашата информационна система идва от държавите членка. Сиена, Имаме 48 звена в различни държави членки, които са свързани с града Сиена, където е центъра. Нека да ви кажа още нещо. През 16-та година участвахме в 127 разследвания. През 19-та година 632 са изследва разследванията, в които участваме. Усилията са значителни от страна на Европол и държавите членки борбата с онлайн пропагандата. Направихме съответно звено. Извинявайте, господин Наварете, че ви прекъсвам, но сигурен съм, че знаете как стоят нещата в нашата комисия. Имаме само 2 часа тази сутрин а вие наистина много надвишавате времето 10 минути, което ви е отделено. Така че наистина искаме да видим какви са тенденциите, какво се случва с тероризма, какъв е вашия опит, вашите познания. Благодаря ви, че сте там, но ще ви помоля, ако може да резюмирате, защото това много ще ни помогне да дадем думата и на депутатите, които искат да ви зададат въпроси. Дайте ми само минута-две. Много е трудно да кажа всичко за 10 минути. Искам да спомена, че полагаме големи усилия, как казах, за борбата срещу радикализация онлайн. Имаме съответни форуми по този въпрос. Искаме да, да използваме нови инструменти, нови методологии. Искаме и да имаме необходимите ресурси, за да може да се отговори на всички възможности. И накрая продължаваме да оценяваме и какво ще е въздействието на кризата с COVID-19 върху тероризма. Не смятаме, че има голяма промяна за момента. Те също се адаптират и се опитват да се възползват от конспиративните теории, свързани с происхода на COVID-19, да окажат въздействие върху економиката на населението на държавите членки. Искам да благодаря също на държавите членки за това, че работят с Европол. Искам да благодаря на вас, на парламента, на всички политици за това, че подкрепяте Европол борбата срещу тероризма. Благодаря ви и се извинявам за това, че говорих малко по-дълго. Okay, no, thank you. Thank you for your... Благодаря, благодаря ви, че положихте усилия да приключите с презентацията си. Сега искам да дам думата на депутатите, за да поставят въпроси към вас, след което вие ще имате още една възможност, за да отговорите. Хавера Сарзалехус е първият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на Мануел Наварете за презентацията му. Както винаги, беше много детайлна и ни даде информация по теми, които следим. Виждаме какви са огромните последици в социалната, економическата, здравната сфера, прилагането на терористични мерки. Също виждаме действията на правозащитните, правоохранителните органи. Разполагаме с данни за 2019 година, така както ни бяха представени от господин Наварете. Има, има също и съвсем пресни нападения, като това в Рединг с трима загинали. Има силно радикализирани елементи затова ние трябва да сме изключително бдителни. уязвимостта също и последиците, свързани с пандемията COVID-19, широкото използване на интернет от терористични сили означава също, че се създават възможности за различни прояви на тероризъм в онлайн средата. Деструктивният ефект на пандемията също укриля сякаш терористите, които биха могли да осъществят и биологически атаки. Освен това, трябва да си има ситуацията в Сирия и Ирак. Бихте ли направили, господин Наварете, коментар за това какво е отражението на COVID-19 върху тенденциите в сферата на тероризма, които наблюдавате? Благодаря за действията на Европол. Искам да заявя нашата подкрепа за нея. От групата на социалистите и демократите госпожа Инсир има думата. Благодаря ви, господин председател. Господин, господин Наварете, че представихте доклада си днес пред комисията Либе. Това е важен доклад. Разбира се, ние нямахме възможност да се запознаем с цялостния доклад, но сме запознати с него в резюме. Ние искаме също дебело да подчертаем и вашата изключително важна работа Тероризмът е, не познава граници. Има различни форми на тероризъм, които взаимно се подхранват, независимо дали са с корени в религиозни, десни или леви убеждения. Това е световна заплака. Ние трябва да атакуваме първо причините, идеологията на терористите, за да можем да се противопоставим на тези ужасяващи терористични актове. Разбира се, важно е да имаме едни сигурни общества, които гарантират независим живот на гражданите. Но виждаме, че самотни терористи са осъществили през 2019 година 30 терористични нападения. Тероризмът се превръща в ежедневие. Десният тероризъм е нараствал три пъти в световен мащаб през последните години. Според, според доклад от 2018 година на, за глобалния индекс на тероризма. Шведската служба за сигурност в последния си доклад посочва колко много организации, десни организации, извършват такива терористични нападения, но те имат също свои крила и в други страни, като Русия. Те се насочват е, особено срещу ЛГБТ лицата и мусулманите. Имам три въпроса. Първо, виждате ли същите а, е, тенденции за нарастване на десния екстремизъм и тероризъм а, е, в а, Европа с връзки с чужди а, сили? На второ място, а, също а, какво е влиянието на а, ИДИЛ? И трето, какви са най-важните мерки, които трябва да се предприемат както от страна на държавите членки, така и от страна на Европейския съюз за противодействие на всички тези видове тероризъм, за да се противопоставим на първо причините, на идеологиите и действията им. Сега от името на Обнови Европа давам думата на София Индвелд. Благодаря, господин председател. Както всички други, аз току-що получих текста, така че е необходимо да се запознаем с него. Следващия път би било добре да получим този документ поне ден по-рано, защото той не е с гриф строго секретен. Виждаме, че броя на нападенията намалява. Вие казахте, че това се дължи на успешната стратегия, прилагана от страна на Европол за борба с тероризма. Не само суетените нападения се увеличават като бройка, но общата бройка на нападенията намалява. Бихте ли казали също нещо по отношение на източниците на финансиране на тероризма, защото доста често терористите са най-обикновени престъпници, които са извършили кражми би или други и използват придобивките за извършване на терористични нападения. Относно инструментария, с който разполагате, не знаем дали има достатъчна политическа оценка на този инструментариум, колко ефикасен е той, какви правомощия, например, липсват, кои са по-полезни или не толкова полезни, какви промени трябва да настъпят. И последният ми въпрос е относно обмена на информация с приятелите ни от другата страна на Атлантическия океан – защото виждаме надигане на крайно десният екстремизъм, свързан с насилие. Но в Белия дом изглежда някои считат, че това е обикновено политическо движение. Какво е състоянието с обмена на информация и сътрудничеството в правоохранителната област? От името на ИД не ми е посочен оратор. Господин Вандер Рише, имате думата. Аз имам няколко въпроса, които бих желал да ви поставя. Има а, прояви на вандализъм, на екстремизъм в САЩ от страна на така наречените антифа, които бяха организирани напоследък. Наблюдава се също и в Европа сили, които симпатизират с подобни действия. Възнамерявате ли да определите Антифа като терористична организация? Правят ли се постъпки в това отношение? Благодаря ви. Сега от групата на зелените госпожа Сашкия Брикму, има думата. Дистанционно, с видеовръзка. Ще говоря на френски. Най-напред искам да предста... благодаря за представения доклад. Бих искала да се запознаем по-подробно с неговото съдържание. Първият ми въпрос се отнася до крайно десния екстремизъм. През последните години се обръща повече внимание на тероризмът, извършен от джихадисти, и по-малко внимание се обръща на тероризма от крайната десница в е, Европа. В Германия, например, е, има силни подобни групи. Държавите членки също трябва да обърнат вниманието на правилата на жертвите. Правите ли връзка между крайно десните политически сили и проявите на насилие – Наблюдавате ли ги в същата степен, както и другите източници на запласи, заплахи в сферата на тероризма? Също влиянието на движението за превъзходство на бялата раса в САЩ има ли влияние в Европа? Европейският парламент е много обезпокоен също от въпроса за фалшивите новини. Какво може да се направи сега в период на криза? Как може ефикасно да се борим срещу дезинформацията? Как можем да информираме гражданите за опасностите, които се пораждат от нея? Друга тема. Докладът от миналата година също обръща внимание и на риска от радикализиране. Експертите искат не забавно репатриране на децата и съпругите на джихадисти Разполагате ли с нужните данни, доказателства? Как оценявате положението на място? Какви мерки трябва да се предприемат от държавите членки за дерадикализиране? тъй като в Франция може да се приеме законодателство, което е спорно, което е, е нещо като предиктивно правосъдие – Обмисляте се мерки за приобщаване, социални мерки. Работи ли се с държавите членки в това отношение? Благодаря, госпожа Брикман от ЕКР. Никола Прокачини или от господин Яки. Господин Яки има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на Мануел за усилията му и за направената предизвикат... презентация. Искам да благодаря също за цялостната дейност на Европол. Бих искал да подчертая, че броят на нападенията в Европа намалява в известна степен. Въпреки това обаче бройката е значителна. Европа е изправена пред терористични заплахи и искам да ви попитам Какви нови инструменти са ви необходими, за да се борите ефикасно срещу тероризма? И на трето място, какво е мнението ви относно регламента, по който работят съвета и Европейския парламент за терористично съдържание онлайн е полезно в борбата срещу тероризма и защо защо според вас този инструмент може да бъде важен за работата ви? От Гуе Клея Дейли има думата. Благодаря, както останалите колеги. Искам най-напред да благодаря, че не е приемливо да получим този документ едва сега, след като трябва да го дебатираме. Аз бях на заседание на Комисията по транспорт до 11 часа, така че дори да исках, нямаше как да го прочета. Подобни документи трябва да бъдат предоставени своевременно, преди да се разисква доклада. Този доклад получава доста медийно внимание. Големият проблем пред обществото ни от 2011 година сам е също заплаха и през последните 20 години се използва от правителствата заплахата от тероризма, за да се нарушават правата на човека, на мигрантите, за да се приема законодателство, което ограничава свободите. Въпреки, че резултатите не са кой знае какви. Миналата година имаше 10 души, които загинаха, но има много повече, които загиват поради домашно насилие и те не получават същото внимание. Все пак трябва да гледаме на нещата в перспектива. Борбата срещу тероризма често се използва като синоним за дискриминация срещу мусулмани, най-вече и а, чужденци. Не съм се запознала с доклада на тази година, но знае зная съдържанието на този от миналата година и знае, че а, тези категории хора а, са значително малка бройка Докладът също поражда въпроси, свързани с източниците на данни. Бихте ли казали в каква степен докладът зависи от официални данни, подавани от държавите членки, от дефиниции, които се използват. Освен това, има ли някои притеснения, свързани с определени видове терористични действия, които не са достатъчно разглеждани. Например, десните екстремисти и действия на някои от тях доведоха до убийството на доста хора. Така че аз базирам изказването си не на запознаване с цялото съдържание на доклада, на това, което съм чела в медиите и ми се струва, че има някои неща, които не са пряко свързани с тероризма. Да, това беше първия кръг от изказвания от името на политическите групи, но има и други колеги, които искат да се изкажат и след това ще дам думата на господин Наварете. Той ще се включи също с видеоконферентна връзка, за да отговори на всички въпроси, които бяха повдигнати. И така, сега ще дам думата на останалите пожелали да се изкажат от групата на социалистите и демократите. Катарина Киничи има думата. Тя ще се включи чрез видеоконферентна връзка. Явно има някакъв проблем за свързане с госпожа Киничи. Там ли сте, госпожо Киничи? Ага. Скузи, онреболе Киничи. Извинявайте, госпожо Киничи. Мисля, че трябва да натиснете бутона Speak. Тоест, говорете. Госпожо Киничи, чувате ли? Там ли сте? Може ли да натиснете и камерата, така че да виждаме вас? Много ще ни помогне, за да ви виждаме. Обърнете си камерата. Натиснете, моля ви, бутона на камерата на компютъра. Ho già fatto? Вече го направих. Направих го. La sentiamo. Eh, eh, eh, ho modificato la telecamera, ma non mi collega, non so per quale ragione. Eccomi. Ето ме, ето ме. Виждате ли сега? Виждате ли ме? Да, виждаме ли се? Мога ли да се изкажа, господин председателю? Заповядайте. Много ви благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Наварета за представянето. Тази тема е много важна за вас. В рамките на вашето изказване казахте, че по време на пандемията COVID-19 Джихадистският тероризъм не се е променил. Увеличили са се рисковете от нападение с цел а, удар срещу държави в Съюза. Преди няколко дни в Испания с помощта на центъра бе арестувано едно лице, което се предполага, че прехвърля пари през европейски държави и арабски държави посредством системата Алала за да финансира чуждестранни бойци в Европа. Можете ли да ни кажете нещо повече за този риск, за влизането на такива чуждестранни бойци в Европейския съюз и превенцията, свързана с този риск? Още нещо, що се отнася до финансирането на тероризма и сътрудничеството между полицията на различни страни. Искам да ви попитам дали смятате, че е нужно в контекста на актуализирането на петата директива за борба с рециклирането да се предава информация за различни подозрения пряко на специализираните терористични звена, за да може да се действа превентивно, не само по превенция. Благодаря. CLA, now for Renew, сеньора Pagasa Ортундуа. Госпожа Парагаса Ортундуа има думата от Риньо. Господин Аварете, благодаря ви много за доклада. Аз се запознах накратко с данните за миналата и за настоящата година. Нещо, което се посочва за етнонационалистическия тероризъм, който откроявате. Искам тук да попитам как езика на омразата влияе върху тероризма, например в Испания. Освен това, на убийствата чрез терористични действия се гледа като на геройски действия. Освен това се използват и по време на предизборни кампании някои неприемливи дискурси. Европол не знае дали е обхванал всичко това. Има млади хора, които действат без да влагат особена мисъл например, извършвайки убийства на съседи и прочие, направено ли е качествено проучване за този тип млади хора, които нямат ясно определени ценности, които се считат за ултранационалисти, но това на други места може да се счита за престъпни на проява. Сега Тнеке Стрик от Екаре. От зелените, извинете, има думата, чрез видеоконферентна връзка. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията на Европол. Аз също искам да апелирам да получаваме подобни доклади по-рано, защото така по-ефикасна ще бъде дискусията ни. Относно радикализацията, проявите на език на омразата, особено онлайн, дали Европол отчита публикуваното от ИАС относно чуждестранната намеса и десният е, инстремиран в Европейския съюз. Особено е, на базата на дезинформация, език на омразата и други действия онлайн. Има ли ясна връзка и влияние е, от чужди страни, от трети страни, като Русия, Китай, може би и други? как те влияят върху а, дейността на десния тероризъм. Имате ли да кажете нещо по този въпрос? Как може да се справим с това? Европейският съюз сътрудничи ли си с други страни за справяне с ситуацията? Данните по-трудно се съпоставят това също може да затрудни и сътрудничеството и, про... и използването на по-ефикасен подход. Е, според вас това проблем ли е? Как може да се а, хармонизират е, дефинициите? От Никола Прокачени има думата. Готов ли сте? Пронто? Ето ме. Чувате ли ме от ЕКАРЕ, господин Прокачини? Да, надявам се да ме чувате, господин председателю. Отговорът е да, господин Прокачини. Да, благодаря ви. Съжалявам, че в последния момент дойде този доклад. Прочета го и някои колеги не са го чели явно, тъй като говорят за неща, които не се съдържат в доклада. Това, което аз чета в доклада е, че са се увеличили три пъти задържанията за нападенията от левицата. 6 са от десницата, 21 са нападенията от джихадисти. Всичките 10 жертви са синове на джихада имайки предвид и случилото се в Англия преди няколко дни, където либиец търсещ обежище уби трима души с джихадистско нападение. Искам да разбера това, което не сте написали в доклада. Колко от джихадистските нападения идват от търсещи обежище, чуждестранни бойци или пък са хора, които са се родили и са израсли в гетата в Европа. Благодаря ви. Ако няма други желащи да се изкажат, ще дам думата на господин Наберете отново. Имате думата за заключителното ви изказване и допълнителни подробности. Благодаря, господин председател. Сега наистина не разполагах достатъчно време, за да мога да покрия цялата тази тема, цялата година, 2019 година, за 10 години, така че ще се спра сега на въпросите. Ще се опитам да направя обобщение на тези въпроси. Питаха ме за последиците от пандеми... пандемията COVID-19 върху терористичните атаки и по, и по какъв начин са се възползвали джихадистите или терористите. Да, те много бързо се адаптираха към новата ситуация не наблюдаваме същевременно нови начини на действие, някакви нови видове, е, е, видове действия. Но продължава да функционира пропагандната машина. Е, те се възползват от страха, за да всеят допълнително стрех е, сред населението. В крайна сметка всяка една тема може да бъде експлуатирана и COVID-19 също бе е, експлуатиран за е, набиране, за ендоктриниране на терористи. Що се отнася до самите атаки? погледнете приложение 6 на доклада, ще видите какви са източниците на информация, от които сме черпили и как е, сме изработили и по какви дефиниции работиме, какви са дефинициите на държавите членки, как е, се събират данни, как е, държавите членки представят данните и включ, включително и начините по които си сътрудничим. Виждате, че има различна перцепция на заплахата в различните държави членки. Броя на самите нападения е спаднал. Но Също така, поради начините и веригите на информация, поради обмена на информация с държавите членки, те разполагат с много повече възможности за преценка и оценка на ситуацията. Две трети от на нападенията са били предотвратени или осуетени точно благодарение на по-добрия обмен на информация. Ние при, при, при, при всички случаи а, макс, използваме максимално е, инструментариума, с който разполагаме, за да помагаме на държавите членки. Въпреки това, 10 души са загубили живота. Това, разбира се, са, е, трагедия, е трагедия за техните семейства. Но като, но като цяло цифрите са по-скоро е, положителни. Разполагаме ли с достатъчно инструменти? Пред виж, ако, ако сравниме с а, инструментариума, който разполагахме преди 5 години, когато разговаряхме на тази тема, разбира се, разполагаме с много повече, инстру... много повече инструменти. Имаме и специални единици, които работят по а, пропагандната машина на Даеша Имаме също така и много повече инструменти за изследване финансирането на тероризма. Така че наистина напредъка, който постигнахме през последните пет години е огромен. Но разбира се, всичко това не е постигнато без много усилие. Имаме и оперативни, оперативни инструмент, инструменти, имаме много по-голямо политическо сътрудничество и имаме възможност много по-отблизо да, да следиме и самото развитие на тероризма, независимо дали е джихадистски или крайно десен как се развиват полож... положението. Както споменах, все повече и повече информация постъпва от държавите членки относно а, всичките аспекти на тероризма. Както и крайно десният и крайно левия тероризъм, така и различните форми на действия на насилие. Е, има все още много разлики в законодателството на държавите членки относно дефиницията и в такъв случай някои действия, насилствени действия не се е, окачествяват е, като терористични и съответно жертвите не се считат за четвият тероризъм. Но провеждаме задълбочени анализи на начина на действане на тези нови е, групировки и, и, и същевременно предприемаме и мерки относно смягчаване последиците от пропагандата на тези групировки е, в е, мрежата. Е, създаваме обективни критерии за да, за, за да може на политическо равнище, на равнище Европейска комисия да се вземат решения за смекчаване последиците от пропагандата и съответно да, бъдат, да бъде признато качеството на жертви като жертви на тероризма, независимо дали действията са извършени от е, крайно десни, крайно леви движения и така нататък. През 2000 е, и 20 год... и 20 година е, констатираме, че въвеждането на 5G и а, разпространяването на COVID-19 бяха свързани и а, използвани от съответни групировки за насърчаване на насилието и за разпространяване на, на речта на омраза. Това бе констатирано и в социалните мрежи. Също Същевременно обърнахме много внимание на антимюсюлманските настроения, насърчаването на убийства, на, насил, на действия на насилие срещу мюсюлманското население. В, в доклада правиме също така разграничения от разграничение между някои национални явления и международните явления. Като в национални явления имаме предвид някои действия, които са чисто локално, местно равнище. Разполагаме с достатъчно инструментариум – но трябва да има много по-голямо сътрудничество между държавите членки с цел противопоставяне на пропагандната машина на тероризма. Също така имаше въпроси свързани с финансирането на тероризма. Съжалявам, господин Наварете, извинявайте, че отново ви прекъсвам, но при всички случаи е, отдавна вече сме е, е, превишили времето, с което разполагаме и след е, е няколко минути просто вече няма да е, можем да продължиме нашето заседание с превод. Е, имаме една много важна точка, свързана с изкуственият интелект, който трябва да е, обсъдиме Разбирам, че имате много неща, които да споделите с нас, но много ви моля, е, само минута или две, защото имаме още една тема, е, една точка от дневния ред, която трябва да обсъдиме. Е, много от вас зададаха въпроси, свързани с финансирането на тероризма. Въпроса е, е, разполагаме ли с достатъчно средства за разследване на начините на финансиране? Да. Но имаме необходимите е, инструменти, билото на политически, на оперативен и на е, технологическо равнище. Благодаря, господин, господин Наварете. Ще поддържаме е, връзка и ще обсъдиме допълнително тези въпроси по-нататъка. Сега минаваме към последната точка от гледния от а, е, нашата дневен ред. Става дума за изкуственият а, е, интелект. И нашия доклад е господин Яки. Става дума за една много сложна тема. Трябва да, да изслушаме и докладчика, и докладчиците в сянка. Давам думата първо на господин Яки. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че на подготовка на, предло... на проекто резолюция, свързана с изкуственият интелект. Иска, изкуственият ин, интелект ще, ще спомогне за а, развитието на нашето общество и, включи, и, в... и включително ние при приветстваме съобщението на комисията и бялата книга относно изкуственият интелект и призоваваме за по-задълбочено изучаване на възможностите, които дава е, изкуственият интелект. времено призоваваме за създаване на е, законодателна рамка – с, с, с цел допълнително развитие на тези дейности. Но а, да, се, да, да се използва изкуственията интелект за борба с тероризма, насърчаване речта на омразата в интернет. Като обаче това не трябва да води до неуместно или не аргументирано блокиране на съдържание онлайн. Също така всички действия, извършени в рамките на изкуственият интелект, трябва да останат е, под контрол е, на човека и трябва също така да се подобри системата за събиране и анализ на данни, както и за защ... защитата на а, жертвите. Пета точка. Положението след, по време на пандемията COVID-19 доказа, че държавите членки са под а, допълнителен натиск от страна на гражданите, които настояват да се вземат необходимите мерки за е, защита и на тяхното здраве. Сега давам думата на докладчиците в Сянка и ги моля да бъдат много кратки. Господин Радев от името на НП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 може би има проблем с връзката. Преминаваме към колегата Добрев. За... Благодаря ви, председателю. През следващите няколко месеца и години ще говорим много за изкуствения интелект, особено в е, нашата комисия. Обеден съм, че ще стигнем до консенсус за общите цели, ценности и интереси на европейците, защитата на правата на човека, на личните данни, принципът да се вземат решенията от човешки същества. Това са много важни въпроси и аз съм убедена, че ще има голям консенсус. Въпросът обаче е какво ще струва този консенсус. Трябва да защитаваме своите ценности на всички около а, масата. Кой ще седи от другата страна на масата, обаче Китай, Русия, САЩ. И кой ще седи от нашата страна на масата? И това е основен въпрос. И смятам, че трябва да се мисли още малко. Франция е една голяма страна и а, в крайна сметка дали Франция е достатъчна, защото тя е в съвета за сигурност. Колегите от Испания, от Унгария, от Люксембург питат кой ще защитава техните интереси около масата. Така че когато говорим за изкуствен интелект и особено използването на изкуствения интелект а, в военния аспект, няма да можем да избегнем въпроса а, колко струва тази дискусия. Ако нямаме обща политика за сигурност и отбрана, ако нямаме лостовете да бъдем свързани, то тогава всички тези а, интереси, ценности ще бъдат просто празни приказки. Така че всеки път, когато говорим за изкуствен интелект, трябва да мислим глобално и трябва да мислим за бъдещето на Европа и за едно по-голямо сътрудничество между страните. Благодаря ви. Благодаря, Клара. Сега от името Араню, господин Тодорачи. А, господин Радев е готов. Тогава давам думата. Моля за, на преводачите да останат с нас няколко минути, тъй като колегата господин Радев ще се изкаже. Той е докладчик от НП. Заповядайте, господин Радев. Председател, уважаеми колеги, Бих искал да поздравя господин Яки за представения проект на становище. Изкуственият интелект и бързо развиващите се нови технологии откриват пред нас широки хоризонти, но и сериозни предизвикателства, които засягат цялото световно общество. Изкуственият интелект не признава национални граници, той не може да остане ограничен, оперира в целия свят, независимо дали става въпрос за финансовите пазари или за военни конфликтни ситуации. Това прави още по-наложително регулирането на важни правни въпроси, свързани с създаването и използването на полуавтономни и автономни оръжия, разумни оръжия, способни да нанесат значителни вреди. Човешкият контрол върху използването на изкуствения интелект е много важен елемент на бъдещите международни регулации в тази област. Много държави използват изкуствения интелект за военни цели и правят значителни инвестиции в развитието на военните приложения на изкуствения интелект. За съжаление, въпросите за използването на изкуствения интелект за военни цели не са застъпени на европейско ниво. Бялата книга на Европейския съвет аспектът за военната употреба на изкуствения интелект не се разглежда, но да се изградят общи европейски основи в тази област е от съществено значение. Тази рамка трябва да създаде среда, в която да впрегнем и огромния потенциал на изкуствения интелект в борбата срещу престъпността, терористичното съдържание онлайн и киберпрестъпността. Изкуственият интелект е способен да обработва и анализира огромен, огромни обеми от данни, за да прогнозира тенденциите далеч по-бързо от всякога. От гледна точка на сигурността, това означава способността за анализиране на нови заплахи, уязвимости и вектори за атака, което може да помогне за разкриване и предотвратяване на бъдещи рискове и евентуални пробиви. Смятам, че защитата на данните и киберсигурността са чувствителни въпроси, на които е необходимо да се обърне по-специално внимание в проектостановището, като изхождаме от разбирането, че те не са продукт или услуга, а система от мерки. Те не се изчерпват с еднократни действия, а са процес, в който рисковете растат и ако не се адаптираме, ще изостанем в дигиталната трансформация. Благодаря на докладчика и се надявам на ползотворно сътрудничество. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега преминаваме към господин Тодорачи. Много ви моля съвсем накратко. Благодаря ви и аз.